Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги,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 Уважаеми колеги, съгласно правилника на работа на нашия парламент, обявявам открито първото заседание на Европарламента след проведените избори на 7 юни тази година. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Уважаеми колеги, Напомням ви, напомням ви, че ще чуем химна на Европа и ви моля да станете на крака. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, бих искал да ви поздравя с добре дошли на нашето първо учредително заседание след изборите. Поздравления, поздравления на тези, които са преизбрани, а и на новоизбраните. Добре дошли в Европарламента. По-малко от половината от 736 евродепутата са преизбрани и сме особено удовлетворени да отбележим факта, че близо 35% от евродепутатите са всъщност евродепутатки. Никога не е било толкова високо женското представителство тук. 176 милиона европейци участваха в изборите Нашата цел Нашата цел е обединението, единението на континента и ето това никога не бива да бъде изпускано от поглед нашите стойности, свобода, демокрация, зачитане на човешките права. Това са ценностите, които съставляват нашата морална, стойностна система. Ние сме солидарно общество, затова никога не бива да забравяме, че взаимното уважение е в основата на всички бъдещи успехи. Нашите бъдещи успехи, нашата бъдеща работа започва тук и сега, днес. Под председателството на предишния председател на парламента ще проведем това наше първо заседание, на което няма да проведем